Eh, Колеги, моля ви една минута мълчание за многобройните жертви за, от земетресението в Япония и солидарност за хилядите хора без жилища и без храна. Grazie. Volevo anche comunicarvi che... Благодаря. От ваше име имам намерението да изпратя на председателя на Комисията по външни дела и отбрана на Япония нашите съболезнования да изразя съчувствието ни към това, което се случва там. И бюрото реши с протокола, който позволява на Украина да участва в дейностите на а, нашите заседания. По а, член 46, точка 12 от нашия протокол, ние смятаме да приемем протокола без никакви изменения. Ако нямате а, някакви забележки и коментари, предлагам ви да приемем това предложение за протокол да бъде прието и да бъде записано за дневния ред на пленарната сесия през април. Виждам, че нямате коментари. В такъв случай можем да приемем този, е, тази забележка за прията. Казва ми се, че трябва да променим малко гласуването. Например, докладът Марио Давид, някои политически групи все още трябва да променят малко списъка за гласуване. Такъв е случай с либералите. И за това мисля, че можем да започнем с гласуването по доклада Сивич, Марек Сивич. Преди да гласуваме е, е доклада Давид. Както вече казах, списъка на, за гласуване по а, този доклад не е готов от страна на либералите. И така, предлагам ви да а, изкарате картите си за гласуване и да започнем. Господин Сивич, искате думата? Да. Благодаря, господин председател. Искам да обобщя какво точно стана и по какво ще гласуваме днес. Имахме доста дискусии, доста материи за дискусия. Нека да кажа няколко думи. На няколко пъти заседавах с докладчиците в Сянка. Тези дискусии бяха напрегнати и имахме над 200 изменения, но благодарение на добрата воля на всички и на усилената ни работа намалихме тези изменения и успяхме да ги сведем до компромисни изменения. Имахме много добър дух на сътрудничество по време на заседанията и в голям брой от ситуациите тук момчетите Сянка бяха поканили и експерти, нещо, което улесни нашата дейност. С едно изключение. Госпожа Джако, която представя НП, искам да я благодаря. Тя присъстваше на всички заседания. До а, обяд вчера имахме една версия на текста, готова за гласуване, която изпращаше много ясно послание. И бяхме единни в подкрепата си за доклада. При все това, след обеда ЕНП оттегли е, своята подкрепа от две компромисни изменения. И тези две изменения са много важни, така че се развали цялото равновесие на текста. Както знаете, компромиса всъщност е да се приемат някои неща и да се отхвърлят други. Е, и в крайна сметка това, което постигнахме за това, е, че нямах възможност да уравновесим на ново текста. Много е неприятно. Това не е политическата култура, с която сме свикнали тук в Европа. Така че едва ли не ни се оказа шантаж. И днес, като ще гласуваме, имаме всъщност един много фрагментиран текст, най-вече заради НП. Ние представихме нашите аргументи, но НП останаха глухи за тях. И трябваше да използваме едва ли не аргументите на силата и да дискутираме с гласуване. Да, не сме предвидели точ... дебат по тази точка. Ще дам думата на господин Брок, който ще отговори. След това ще прекратим с този дебат. Господин Брок. Господин председател, разбирам, че господин Сивич не е доволен, че има различни тълкувания по отделни въпроси. И а, това е свързано с формулировката, а тя би могла да даде възможност за компромис. Компромисните предложения обаче трябва да дават основа за дискусия между политическите групи и не всичко автоматично трябва да се приема, защото някои колеги имат определени представи за изменения. Това е част от политическата игра – мисля обаче, че е, в рамките на тази игра при добра воля може да се постигне добър компромисен резултат. Господин Сивич реагира така, както му е присъщо. Ние имаме добра воля за компромис, но трябва да отчитаме и изискването за демокрация в рамките на нашата политическа група и мисля, че госпожа Джанако се опита да предложи компромиси по този въпрос – Работи се интензивно и по първоначалния компромис, обаче на две места има леко изменена позиция и това не би трябвало да дава повод да се говори за политика на силата и това да се отразява на бъдещото ни сътрудничество. Още веднъж Господин Лансбергис, казах, че няма да има дебат по тази точка. Ще дадох думата на докладчика, дадох думата на представителите на групата. Това е. Кажете ми, дали става въпрос за процедурен въпрос, по който искате да говорите? Да, благодаря, господин председател. Има малка промяна в информацията. Не всичко казано беше вярно. Това оттегляне на НП от компромис едно от компромисните изменения в параграф 5 не е решение на групата – никога не е гласувано така в нашата група и не може да бъде считано за а, тип демокрация. Добре, благодаря. Ще гласуваме и ще видим къде е демокрацията. Не, никакъв дебат, никакъв дебат. Започваме гласуването. Параграф 1, изменение 36. Кой е за?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 Не става ясно. Моля, гласувайте електронно, за да го проверим. Моля, гласувайте по 41-во изменение. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 33 против, 23 за, отхвърля се. 42 теглено, 43 за против, въздържали се, отхвърля се. 44 е оттеглено, 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 50 за. Искате да го проверим електронно? 49-то? Добре, моля, гласувайте 49-то електронно. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 58 гласували, 23 за, 34 против, отхвърля се. 50, 49 за. 50, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. А искате електронен вод? Добре. Липсват 3 гласа. 30 се, съм против, 26 а, за и така отхвърля се. 51 отпад, 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение Изменение 2 по, в 57. Кой е за? Против? задържали се? Приема се. 60. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 62. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 63. За? Против? Въздържали се? Не е ясно. Моля, гласувайте електронно по 63-то изменение. Край на гласуването. 27 за, 34 против. Отхвърля се. 64 за, против. Въздържали се. Отхвърля се.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 В крайна сметка, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 70 за. Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но не съм сигурен. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте електронно 70-то изменение. Край на гласуването. 31 за, 31 против. Отхвърля се. Шестце... 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. Веднага стигаме до изменение 80 за. Против. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно по изменение 80. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 24 за, 37 против, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 с устно изменение 3 за, против, въздържали се,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 Против? Въздържали се? Приема се. 94 за. Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но не съм сигурен. Моля да гласуваме електронно. 94-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 на 31. Отхвърля се. Деветдесет за. Против. И тук не съм сигурен. Моля да гласуваме електронно. Гласувайте електронно 95. Край на гласуването. Приема се. 35 за, 26 против. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърли се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се.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 Пристъпваме към изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. А, искате, компро... искате електронно гласуване по 114? Моля, гласувайте тогава. Кюжа ла Край на гласуването. 38 за, 24 против. Приема се. Компромисно изменение 4 за, против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 126 за, против. Въздържали се. Приема се. 127 за, против. Не е ясно. Електронно гласуване за 127 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Всички гласуваха този път. Има е, с един глас разлика се отхвърля. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против,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 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърли се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157. Да, прави сте, прави сте. Да, 154 се приема, следователно 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 основно изменение за, против, въздържали се, приема се. 160. Разделно гласуване. Първа част за, против, не е ясно. Е, първа част електронно гласуване на 160-то изменение. Край на гласуването. 37 за, 24 против. Се приема. Втора част оттегли. 161 за, против. Въздържали се. Приема се. 162 за, против. Въздържали се. Приема се. Сега пристъпваме направо на 164 за, против. Въздържали се. Приема се. 165 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение за 7 е, приема се. И в такъв случай пристъпваме направо, е, гласуваме 180-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърли се 182 за, против. Не е ясно. 182 електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 64 са гласували, 32 за, 32 против. Отхвърля се, защото има равен брой гласове. Сега. 183 за, против, въздържали се. Бих казал, че е отхвърлено. Компромисно изменение 8. За. Против. Е, въздържали се. Приема се. В такъв случай 188 изменение гласуваме направо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Би, да, според мен се приема. Нека да проверим. 188 изменение не е ясен вота. 45 за, 19 против. Секретарят трябва да се смени очилата. Сто за, против. Бих казал, че се приема. Начало на гласуването. 189-то е, изменение гласуваме електронно. Четиридесет и четири гласа против. Значи, че се отхвърля. Компромисно изменение 11 за против. Въздържали се. Приема се. В такъв случай е, на 196-то изменение гласуваме. Устно изменение за против въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 отеглено, 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, не е ясно. 19-то. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването.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 27 против, 35 за. 24-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се. Не знам.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 Край на гласуването. 61 за, 1 глас против, 2 въздържали се. Моите поздравления. Моите поздравления за докладчика. Сега можем да пристъпим към гласуването на доклада Давид пристъпи е, списъка за гласуването. И така, можем да продължим. Има. Господин Вигенин иска думата. Давам му я. Благодаря, господин председател. Искам да попитам за бъдеще, когато имаме заседание на нашата комисия, да не започваме с гласуването, защото, виждате, възникват проблеми в последния момент и не сме имали възможността да дискутираме а, както трябва доклада за източното партньорство. Някои групи, виждате, не са им приготвили своя списък за гласуване за бъдеще. Моля ви, господин председател, нека да имаме гласуването след обед, за да имаме време да решим тези проблеми сутринта. И още нещо Надявам се, мисля, че ще бъде добре да отложим следващата сесия гласуване от Брюкселската пленарна сесия за Страсбургската, защото ще получим по този начин време да се ориентираме какво е мнението на социалистите и демократите. Така че, моля ви, дайте ни повече време за дискусия по този доклад. Благодаря. Втората забележка. Председателския съвет ще реши за графика. А за първата забележка, да, това е възможно да имаме гласувания след обед. Но тъй като в нашия случай тук трябваше да имаме заседание с министри, трябваше да се организираме прагматично. Но а, взимаме предвид вашите забележки и се надяваме да не изпадаме друг път в днешния случай. Да, трябва да гласуваме, господин Сивиеч. Така че, моля, бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Наистина, и аз подкрепям идеята за а, отлагане на гласуването за Страсбург. Господин Давид, мисля, че също ще бъде съгласен да отложим гласуването за Страсбург. Благодаря. Да. Кой? Сега ще гласуваме. Компромис едно на доклада Давид за против, въздържали се, приема се. Изменение 54 за против, въздържали се, отхвърля се. 59 изменение за против, въздържали се, приема се. 60 за против, въздържали се, отхвърля се. 62 се от... 61 се оттегля. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, извин. Мисля, че 64-то беше ясно. Имате забележка ли? Добре. Гласуваме електронно. Аперта ла ботацион електроника су 64. Моля, гласувайте електронно по 64-то.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 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24. 94. Това е с устното изменение на господин Сариш Волски. За. Против. Въздържали се. Приема се. 95. За. Против. Въздържали се. Приема се. 96. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега пристъпваме към изменение 100. Със устното изменение на Гомеса. Против. Въздържали се. Приема се. 101. Отеглено 102. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. 104. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105. За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 159 отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 е оттеглено, 168 за, против, въздържали се, приема се, 169 за, против, въздържали се, приема се, 170 е оттеглено, 171 за, против, въздържали се, отхвърля се, 172 за, против, въздържали се, отхвърля се, 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107.4 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за. Благодаря, приема се. 107-8 за. Първо имаме компромисно изменение 11 за, благодаря против, въздържали се, приема се. 108.1. Въздържали се, приема се. 108.2 за. Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за. Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13 за против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за,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 Устно изменение от докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Нека да проверим 40-то изменение, начало на проверката.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 ОА за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, Преди да гласуваме компромисно изменение 16, искам само да кажа, че има печатна грешка. Е, в резолюцията за Либия е написано 11 е, март вместо 10 март. Добре, отбелязваме тази подробност. И в такъв случай пристъпваме към гласуване на компромисно изменение 16 то за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение е за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, пето и шесто, ако искате, може да ги гласуваме анблок. Добре, 4, 5, 6 за, против, въздържали се, приемат се. 7 оттеглено, 8 отпада, защото сме приели 16, 9 за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване на а, а, резолюцията в подкрепа на доклада на господин Дейвид. Possiamo chiudere eh, la votazione anche se Приключваме гласуването. Е, двама члена не са гласували. 58 за, един против, двама въздържали се. Поздравявам докладчика господин е, Дейвид. Господин е, Дейвид, поздравявам ви за прекрасния резултат. По следващата точка сега имаме изслушване. Госпожа Найт. Господин председател, колеги, от е, името на либералите аз бих искала първо да поздравя нашия колега Давид за неговия доклад, който ние одобряваме. И на второ място да кажем, че ние искаме да се отложи гласуването в пленарна зала до сесията в Страсбург за да можем да е, е, координираме позицията си и колкото се може по-бързо да се съобразим с бързото развитие на събитията. Това не трябва да се разглежда като отхвърляне на доклада, за който ние гласувахме. Благодаря. Да, бе, prendiamo atto della sua richiesta. Добре, ще отбележим вашето желание, господин Хауит. Съвсем накратко, аз бях докладчик в сянка по а, съвета и, за, и споразумението за а, сътрудничество в а, залива. И мисля, че нашето споразумение вече е доста закъсняло. Не знам дали ще отлагаме или не. Така че трябва, мисля, да погледнем някои компромисни споразумения за пленарна зала, за да актуализираме това а, споразумение. Моля за вашето сътрудничество. Е, Добре. Нямам възражения. Господин министърът е много точен. Вече заема статуси тук отпред. Ще помоля колегата Паско да ме замести. Поздравявам най-сърдечно господин министъра и давам сега възможност на колегата да поеме председателството. Good luck. You know, the whole thing is about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 Okay, let's start because uh, we are all... И така, да започваме. Закъсняваме вече с 20 минути. Имаме много пълен дневен ред днес. И така, приветствам сега господин Васко Наумовски, който е, е заместник министър-председател, отговорен за европейските въпроси на бившата Югославска република Македония. Добре дошъл. И също искам да приветствам господин Чак Кимаркакис, който е председател на делегацията за отношенията с а, тази държава и който е тук с нас. Има, разбира се, и други представители на същата тази делегация. Мисля, че всички знаете, в моментът е много подходящо да дискутираме ситуацията в Македония и на вашата кандидатура и ще има дебат по доклада за напредъка на страната, така че дебата ще бъде дълг. Надявам се, че е, след това всички ще имате една много по-задълбочена представа за ситуацията в тази страна. След като казах това, моля да започнем нашата дискусия. Дам думата на Васко Наумски. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, за нас е а, голяма чест да можем да говорим тук днес пред Комисията по външни дела, да говорим за напредъка на Македония през 2010 и също така по резолюцията, изготвена от господин Талер. Искаме да му благодарим за приноса в европейската интеграция за нашата страна и за тясното сътрудничество с нас. Надяваме се, че това сътрудничество ще продължи за напред. Искам съвсем накратко да отбележа някои от основните е, факти за нашата страна. Първо, ние сме удовлетворени от диалога, който водим с Европейския парламент. Много от депутатите вече посетиха нашата държава и допринесоха много за увеличаване на информираността и е, спрямо нашата държава. Това е много добра възможност за нас да дискутираме открито теми, които са от общ интерес и също така през 2011 година е 20-та годишнина, откакто Македония получи независимост от Югославия, т.е. разпадането на федерацията и през изминалите 20 години Македония беше един истински съюзник и надежден партньор на Европейския съюз. Македония винаги е била на страната на Европейския съюз, както и през кризата през 90-те години на Балканите, в, и по време на проблемите с Косово, и в други проблеми, свързани с външната политика в този район. Ние винаги сме били на позицията на Европейския съюз имам, от 10 години насам ние развиваме институционални отношения с Европейския съюз. Имаме споразумение, подписано през 2001 за стабилизиране и асоцииране. И също през 2005 година имахме също статут на страна кандидатка. Имахме и други споразумения през 2009 и 2010. Македония се радва, че може да има възможност да започнем преговори за пълно а, членство в Европейския съюз. Тази възможност е исторически шанс за нашето правителство, както и за всички институции, за всички действащи лица в нашата държава. Но това означава също споделена отговорност с Европейския съюз. Балканите не са част от Азия или от Африка. Балканите са част от Европа. И ние вярваме, че Европейския съюз също трябва да поеме своята роля и своята отговорност и да иска повече европейската интегрираност на региона. Правителството на Република Македония дава голям приоритет на тази интеграция. Това е стратегически план още от момента на придобиване на независимост от страната. Тази идея е подкрепена от гражданите, от политическия елит, от неправителствения сектор, от медиите и от всички останали действащи лица в това общество. Смятам, че мнозинството тук, присъстващи днес, вярват, че този процес на европейска интеграция е необходим за нашата страна, както и за целият регион. Европейския съюз инвестира както политически, така и финансово в нашия регион и ние не бихме искали да допуснем нови рискове с индивидуални блокади. Европейския съюз трябва да използва всички възможни средства, за да задържи Македония в правилния път. И всяко отлагане ще има много демотивиращ ефект, особено за младите в Македония, които искат да видят страната им като част от едно модерно общество, интегрирано в Европейския съюз. И много от тях биха желали да изразят по този начин своите креативни и предприемачески способности в Балканите трябва да имаме една обща интеграционна политика. Имаше липса на политически ентусиазъм в дебата за разширяването на Европейския съюз и това постави в едно замразено положение процеса за страните кандидатки. Това е неприятно за нас, защото ние не сме разделна част. Исторически и културно ние сме част от Европа и ние винаги сме се стремяли към този дух на европейско сътрудничество. По този начин всъщност се подкопава доверието в Европейския съюз и една от най-успешната политика, а именно политиката по разширяване, нещо, което обедини европейските граждани през изминалите десетилетия една стабилна политика в посока разширяване е най-голямата мотивация за провеждането на политически и економически реформи в тази част от Балканите. Е, то е важно за стабилността и за бъдещето на нашата държава. Тази перспектива за разширяване трябва да остане видима и близка и да се продължи едно конструктивно ангажиране от страна на Европейския съюз, както и от останалите балкански партньори. Унгарското председателство и бъдещото полско председателство дават възможност, нова възможност да се започне отново процеса на разширяване и е, да се даде нова светлина за разширяването към Балканите, най-вече благодарение на опита на, на централноевропейските държави. Македония започна вече преговорите за предприсъединяване, процес на предприсъединяване. Ние а, винаги сме били отворени за подобни преговори, опитвали сме се винаги да изпълним критериите и нашите реформи са били признати от Европейския съюз. Имаше две последователни препоръки, а именно, че а, трябваше да се продължат преговорите. Имахме няколко специфични а, проблема, а, които бяха поставени от съседни страни. Но Опитваме се да намерим решение с нашите съседи, с Гърция и с помощта на Обединените нации. Но тези дискусии, тези проблеми с съседните страни всъщност подкопават доверието в нашата държава и но смятаме, че проблема ще се разреши с помощта на нашите партньори Франция, на Гърция, също така на ООН. Смятаме, че решението ще бъде приемливо и за двете държави. Надяваме се, че ще има едно решение, което няма да заплашва идентичността и е, достоинството на нашата нация. Ние сме силно обединяващи и успяваме да, да обединим едно такова много, едно силно разнообразно общество и продължаваме е, процеса към интеграция. Искаме да ви помолим да поддържате ентусиазма и скоростта, която е набрана за реформите. Моля ви е, да имате един подход, един прагматичен подход, който да оценява нашите постижения. Надявам се също така да установите, да изградите един климат, една атмосфера на доверие и е, взаимно подпомагане в Гърция и Македония. И това е в интереса е, на Македония и на целия регион. Искаме също Гърция да ни подкрепи. Тя е най-старият е, член на Европейския съюз в региона и също участник в процеса за разширяване. И бихме желали тази държава членка да поеме своите отговорности и съответно да допринесе за а, възстановяването на интеграционната политика на Европейския съюз в региона. Македония е един положителен пример за влиянието на Европейския съюз в региона и имаме силно, ясно представена европейска ориентация и силно желание да продължим в тази посока. Вече започнахме много тежки реформи в това отношение. А споразумението за асоцииране и стабилизиране беше наложено постепенно и се организира и се установи пълна либерализация на търговията Имаше също така и едно участие на Македония с различни помощни средства в една от европейските военни мисии. През 2011 година има важна годишнина, се чества важна годишнина за Македония, именно 10-та годишнина от Охридското споразумение, но също така и 15 години от развитието на отношенията между Европейския съюз и Македония тази година трябва да бъде едва ли не крайъгълния камък на отварянето на преговорите за предприсъединяване. Уважаеми дами и господа депутати, нашата докладчика по напредъка на Македония за 2010 го, го е казал много добре. Там има много добри препоръки за различните институции и Миналите доклади вече представиха много ясно нашата позиция и напредъка. Аз бих желал да привлека вашето внимание към ситуацията с медиите в Македония. Има много нови медии в страната, а също така и частни, и обществени, и правителството се, се е ангажирало да въведе европейски стандарти в медийните инстанции. Затова е много важно журналистите да могат да работят в една свободна обстановка, без заплахи, без други пречки. Ние също така сме изградили едни схеми за прозрачен бизнес и искаме да се прилагат възможно най-високите стандарти в това отношение. И привличаме също вниманието, че проблемите с медиите са един от приоритетите на правителството. Беше постигнат голям напредък в областта на правосъдието. Имаше един пакет правни мерки, които бяха приети през миналия месец, за да се осигури независимост от различни натиски. И бяхме изградили една, една правна рамка. Относно реформата за обществената администрация, ние вече приехме мерки за да подсилим капацитета, за начина по който ще се осъществява набирането на кадри и, и създадохме една съвместна подкомисия, заедно с европейските ни партньори, за да ни представят те различни препоръки, които ние да превърнем в факти. Македония върви към една економика на пазара – с макроекономическа стабилност, стабилна фискална политика и ниска инфлация, дори по време на световната економическа криза. Има добри перспективи за увеличаване на економически растеж през 2011 година и разбира се, може да се направи още много. Македонското правителство ще гарантира напредъка в това отношение. Днес сме тук, за да си обменим становищата с европейските депутати за напредъка на Македония. Ние оценяваме много диалога с Европейския парламент, но ние също така дойдохме, за да искаме вашата подкрепа за следващата стъпка, а именно отварянето на преговорите за присъединяване. Македония винаги е считала, че Европейския парламент е символа на надеждата и правосъдието в, Европейска, в Европейския съюз и се надяваме той да ни помогне за започване на преговорите за пълно членство. И днес ние се надяваме, че за бъдеще Европейския парламент ще бъде един от най-големите привърженици и ще ни помага възможно най-много, за да може Македония да стане пълноправен член на Европейския съюз. Благодаря. Now, uh, ask... Сега бих искал да се обърна към господин Цаци Маркакис, ако може да вземе думата за 3 минути. Много се радвам първо, че виждам отново Баско Наумовски, който често гостува в Брюксел – и в Скопия отвори всички врати за нас. благодаря и за това. Ние поддържаме много тясно сътрудничество. Смесената съвместният парламентарен комитет Европейски съюз, бивша Югославска република Македония, заедно с Зоран Талър, който след това ще вземе думата. Винаги сме намирали добър прием там и сме говорили съвсем открито по всички проблеми, които съществуват. Първо обаче искам да ви поздравя с добре дошъл господин заместник министър-председател. Точно така стоят нещата, както ги изложихте. Економическото развитие на вашата страна върви в добра посока, въпреки економическото економическата криза, която засегна много южните ни съседи. Въпреки е, това вие успяхте да се откъснете от а, е, обвързващата сила на економическите връзки там и а, е, поехте по правилния път. А, освен това, стана ясно, че в рамките на страната продължава да има конфликти. Очевидно, а, това са конфликти между етническите групи. Искам да посоча на първо място албанското мнозинство, ако може то изобщо да бъде окачествено към мнозинство. Е, то създава загриженост, защото тази година ние празнуваме 10 годишнина от рамковото споразумение от Охрид и бихме пожелали вашето правителство и по-скоро е, президентът е, да покани за разговори представители на Европейския съюз от най-високо ниво. Комисията също ще ви подкрепи и ще присъства на честването на 10 годишнината от Охридското споразумение. Въпреки всички поздравления, искам да се спра на три точки, които ни направиха впечатление по време на последните разговори, които водихме. Първо, отношението към Ерман Фуаре посланник на Европейския съюз. Той вече не заема тази длъжност. Преди няколко дни е, той е, се пенсионира. Той обаче беше известно време във вашата страна и е, беше оскърбен. Там е, не беше изпратен и както подобава. И аз е, искам е, да използвам е, възможността да ви поздравя тук, господин Форе. Темата за свободата на медиите вие засегнахте. Золен Талер също ще се спре на нея, но третата точка е политическия диалог. Очевидно във вашата страна се задават избори. Ние е, при Приветстваме, че ще имате предсрочни избори, но не знам дали това ще допринесе до, за успокояване на обстановката, защото политическият диалог е много интензивен и много конфронтативен, а това не е добър знак. Бихме си пожелали като съвместен парламентарен комитет, като съвместна парламентарна делегация да бъдем поканени там. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност, господин заместник министър-председател. Мисля, че е много хубаво, че вие сте тук в Европейския парламент, е, че имаме е, редовен диалог, е, редовна комуникация. Македония присъства в Брюксел и в Европейския парламент. Искам да ви благодаря за вашето сътрудничество, за вашето поучително сътрудничество с нас. Искам да посоча, че целта ни е най съща, именно Македония да стане член на Европейския съюз, колкото може по-бързо. Има и становище на широкото мнозинство от колегите ми в Европейския парламент. Това пролича още от е, е, първия проект за резолюция по Македония. Европейския парламент е, в целия си политически спектър предложи да започнем преговори за членство на Македония. И мисля, че това е нещо важно, което не бива да забравяме. Но като цяло в е, е, дискусията по резолюцията е, се оказа, че има консенсус отново в целия политически спектър и днес това ще проличи и по дискусията ни, които ще засегнат 14-те компромисни изменения по измененията по първия ни проект за резолюция. Искам да подчертая, че унези от нас, които наблюдават връзките между е, Брюксел, Европейския съюз и Македония, между Вашингтон, т.е. Съединените щати и Македония, всички ние виждаме, че има е, висока степен на консенсус. От една страна, ние всички виждаме е, колко много е постигнала Македония, не само през е, последните години, а през 20-те години на своята независимост. Това засяга обаче е, конкретни въпроси, именно това развитие беше ли достатъчно положително? Първо искам да спомена политическия диалог, за който вие също споменахте. На второ място междуетническите отношения в Македония съществува въпроса за независимостта на средства за масова информация и на правосъдната система и разбира се, колкото се може колкото се може по-точен план за европейско регулиране. Тук в Европейския съюз и по-специално в Европейския парламент искаме ясен план е, за това как искате да постигнете интеграцията. И тогава ние ще го подкрепим. Искаме да разберем, освен това, и е, докъде е стигнал политическия диалог в страната, какво се предвижда за бъдеще, за бъдещите няколко месеца. А също така, разбира се, независимостта на медиите и на правосъдната система и как възнамерявате да отбележите десетилетието на Охридското споразумение и, и е, конкретен план, конкретен план за това е, как е, да се излезе от безисходицата, която за сега ни възпрепятства да започнем преговори по пълноправно членство. Искам освен това да знам и докъде стигнахте с, в спора ви с Гърция по името на бивша Югославска република Македония. Сега, извинете, трябва да съкратим времето за изказвания до минута и половина. Господин Яна Ку поиска думата. Имате думата, заповядайте. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον αναπληρωτή ε, Υπουργό για τις Ευρωπαϊκές. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Номов за презентацията. Мисля, че все пак има надежда от това, което ни казахте. Мисля, че е съвсем нормално на този етап от преговорите да има известни противопоставяния. Но все пак, откъде идва тази надежда за бъдеще? И тя идва от ОНЕ. Господин Банки Мун посети ЕНП. Е. Гърция прие предложението му, но гръцкото правителство все пак чака резолюция. И ние определено считаме, че наистина има нужда от едно по-синтезирано име на Македония. Но все пак ще трябва да, да изчакаме по-нататъчното развитие на нещата. Госпожа Коп. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσίασή του. Аз искам също да благодаря на господин Номовски за това, че дойде днес аз е, имам усещането, че днес е, той ни е, създаде подробно усещане за положението в Македония, но все пак има тенденции, които не са в правилната посока. Е, има критични гласове към правителството, обаче обикновено те се заглушават е, и в крайна сметка диалога почти не съществува. Днес е, виждаме, че се предвиждат предсрочни избори но има и лични, лични нападки срещу официални лица, срещу американския посланник, срещу господин Фуер Туаре и е, тези, е, които е, всъщност нападат и господин Талер, който е докладчик от Европейския парламент. Това е много голяма опасност. Винаги се казва, че Гърция а, пречела. Мисля, че Гърция до някъде си е поела отговорността. Ние искаме да има двустранни, ние установяваме двустранни контакти с цел да се намерят решение. Е, стига, разбира се, е, е, президента на Македония да вземе позиция, за да се намери, да се намери разрешение, което да бъде сериозно. Господин Ковачев има думата сега. Дател, добър ден, господин вице-премьер. Добре дошли в Комисията по външна политика. Искам да ви уверя, че огромната част от нас тук желаем бързата и успешна интеграция, европейска интеграция на вашата страна, за да може да ви поздравим като пълноправни членове на Европейския съюз и разбира се македонските граждани да се почувстват такива пълноправни членове, граждани на Европейския съюз. Но, господин вице-премьер, и вие трябва също да извървите своята част от пътя за тази европейска интеграция. Това означава продължаване на реформите, вътрешните политически реформи въпреки изборите, подобряване на междуетническото разбирателство, гарантиране на правата на всички граждани, независимо от е, това какъв етнически происход те декларират. За съжаление, наблюдаваме тенденции в е, последно време гражданите, които открито заявяват своята българска етническа, е, български етнически происход да бъдат индиректно или директно по някакъв начин подложени на натиск на работното място или от държавни институции. Това нещо наистина, господин вице-премьер, трябва да оставим за минал, на миналото и да не, се, да не бъдат причина за разваляне на между съседските отношения. Един конкретен въпрос. Какво се случва? Аз първо искам да поздравя, разбира се, вашето желание за откриване на имената на, на хората, които са били съпричастни към бившата комунистическа държавна сигурност или УДБА в а, а, Македония. Докъде стигна този процес? Получихте ли от Сърбия архивите, които се намират в Белград? И а, искам да ви помоля също така да продължите по пътя на намиране на добросъседските отношения с другите страни членки България и Гърция, като зачитате техната, тяхната история и не позволявате да бъде тя манипулирана и злоупотребявана с нея. Благодаря ви. Надявам се границите между нас да, бъдат, да останат в миналото и те да ни обединяват, а да ни не разединяват повече. Благодаря ви. Thank you. Weigel, please. Благодаря, господин Вайгел. You, Благодаря. Благодаря, господин заместник министър-председател. Първо, искам да ви приветствам за присъствието ви тук и да кажа, че а, това, което ни представихте е окоръжаващо. Но преди няколко дни депутати от парламента получих едно писмо от един младеж, който говори за ситуацията във вашата държава. Това писмо повдигна доста въпроси в Европейския съюз, защото ако то отразява, мисля, че то отразява всъщност това мнението на доста млади хора. Говорите тук, че от наша страна се е появила една умора от разширяването. Разширяването обаче е стратегия на Европейския съюз и ние го спазваме. Но мисля, че трябва да останем по-гъвкави, когато трябва да а, разрешаваме такива сложни въпроси. Нека да имаме по-малко национализъм, по-малко исторически идентификации. Нека да останем по-скоро в практическата страна на нещата. Добре, благодаря. Закривам списъка. господин Ламсдорф ще бъде последният, който ще се запише. Записан сте, записан сте, господин Ламсдорф. Не се притеснявайте, вие сте последни. А сега аз вече ще упражнявам своята власт. И така, ще има дебат, ще има дебат по Македония. А сега господин Кукан. Благодаря. Добре дошъл, господин Номовски. Е, винаги сме водили много конструктивен диалог е, тук в Европейския парламент с правителството на вашата държава. Три въпроса все пак. Първо, относно политическата ситуация преди изборите. Е, знаем, че Социалистическата партия бойкотира парламента. Това беше много лошо. Това е неприемливо. И заплашиха, че няма да участват в изборите. Вчера беше обявено, че премиера ще се срещне с лидера на опозицията и ще се опита да реши този проблем. Каква е ситуацията сега относно участието или неучастието на Социалистическата партия в изборите? И как протича въобще подготовката на тези избори? И няма да се намесваме в тази подготовка. Предполагаме, че тя ще, се протече, ще протече добре. И друг въпрос. Относно Охридското споразумение, то е много важно, то е много добро и може да бъде един пример за останалите държави от региона. Как мислите да го надграждате? Как мислите да чествате неговата десета годишнина? Благодаря. А сега господин Посъл. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че колегата там отзад говори за национализъм, но национализмът не е привилегия на страните кандидатки. Национализъм има и в държавите членки на Европейския съюз, за съжаление. А той блокира да се направи това, което колегата Джанаку съвсем правилно изложи. Тя говори за началото на преговорите. Комисията ясно посочи, че иска да се започнат преговори. Парламентът многократно с голямо мнозинство е изисквал започването на преговори. Унгарското председателство миналата седмица отговори на мой въпрос последния начин, че се надява, че още по време на унгарското председателство до края на юни ще може да се върне към препоръката на комисията за започване на преговори. И искам да попитам господин е, вице-премьера, все пак е, има временно споразумение и ми кажете защо всъщност това временно споразумение не играе роля в дебата. И накрая Една съвсем кратка лична забележка. Колегата Шацимаркакис, е, обръщам се към вас, е, не смятам, е, че дебатът за господин Форе е съвсем правилен. Аз имам друго мнение за него, няма да го кажа, но не смятам, че в този формат би трябвало да се провежда такъв дебат. Благодаря, господин Комуцакос. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, добре дошъл в Европейския парламент, в Комисията по външна политика. Не бих искал да споделя възгледи с вас и да ви задам един-два въпроса за страната ви, е, е, защото тук е, Европейския е, съюз е, трябва да реши дали да ви даде, ви даде статут на кандидати, защото кога Верно е, че този статут беше даден на страни, които имат стабилна и функционираща демокрация. От няколко е, месеца насам е, вашата страна е в, е, в състояние на отслабване на коректна подготовка на предизборна кампания. Някои организации не участват в този процес вие се опитвате е, да предопределите избора на президента. Е, избирателните списъци е, са доста неясни. Има безисходица. Има безисходица във връзка с гласуването на македонците зад граница, а също така и диалога между основните партньори не доведе до решение на тези проблеми. Всъщност никой не знае какво ще се случи. Никой не може да предвиди какво ще се случи. И е, поради всички тези обстоятелства, е, които разбира се, се отразяват върху европейската ви перспектива, всичко това гръцка грешка ли е? е. Благодаря, госпожа Николай. Благодаря, приветствам заместник е, премиера за присъствието му тук. И смятаме, че има все още мотивация за предприсъединяване. И, но това, вашата страна не е единствената, която е подозирана към такива националистически тенденции и други. И тези практики съществуват навсякъде, дори и в страните членки. Но все пак искам да подчертая нещо. За вашият европейски път е много важно да наблегнете на човешките ресурси. Местната администрация не трябва да бъде политизирана. Без значение коя ще е партията, която ще а, спечели мнозинството. Защото една неполитизирана администрация означава една а, администрация, която ще работи добре, която ще дава резултати. Бихте ли ни казали какво мислите да предприемете в това отношение за деполитизиране на администрацията? Благодаря. Благодаря, господин председател. При Приветствам заместник министър-председателя. Аз съм докладчик Сянка по доклада Талер. Ние сме от от консерваторите и реформаторите и нямаме доказателства за ясно представене тук в Европейския парламент. Вашето правителство обаче се опитва да поддържа присъствието като цяло и вие за това сте тук. Вие сте една малка държава и като такава можете да дадете а, пример за това как може да се информира общественото мнение. Мисля, че вашето правителство а, полага невероятни усилия в една тежка ситуация. А, съжалявам, че е толкова неприятна ситуацията с бойкота на опозицията. И така, както и много други оратори, аз а, имам въпрос относно проблема с Гърция. И също, защото това спира всъщност за напредъка на Македония към а, интеграция. И мисля, че а, Македония вече привлича чуждестранни инвестиции, включително и от нашата държава. И има сравнително ниски е, данъчни облагания и сравнително слаба административни, слаби административни спънки, нещо, което е добре за е, чуждестранните инвестиции. Аз се тревожа относно споразумението с Гърция. Надявам се, че ще постигне такова и се тревожа също така за радикализацията на някои албански други мълценства. Надявам се, че преговорите ще бъдат отворени от комисията в близко бъдеще. Благодаря. Господин Кирилов. Благодаря ви и и аз на свой ред искам да изразя е, удоволство си, че господин Наумовски е тук между нас. Аз искам да кажа, че подкрепям е, изразеното желание от някои колеги за начало на преговорите колкото се може по-бързо, но едновременно с това, е, щом стане готова страната. Искам да се спра на политическия диалог, като пример. Имаше съвета за европейска интеграция и ние се радваме, че решенията всъщност се ръководеха от опозицията. Едновременно с това е, те няма достатъчно информация. Много оскъдна е информацията, е, която постъпва за европейската интеграция. Така ли и защо? Колкото до посланник Форе и моя колега, докладчик Талер, мисля, че нещо определено отрицателно като поведение е, че е, в момента, в който ние е, започнем да е, критикуваме по някои въпроси, този, който критикува, се изправя пред реакция. Посланник Фуаре, аз го познавам много добре е, и няма нужда да коментираме тук, защото той е представител на Европейската комисия и Европейския съюз като цяло. Това е поведение, което не мога да поздравя. Благодаря, госпожа Пак. Бяха казани вече много неща. Искам да напомня само две. Македония е страната, която най-дълго е в позицията на кандидат. Едва ли някоя друга страна от региона може да издържи толкова дълго време на този статут на кандидат. И за това аз смятам, че това е криво разбран патриотизъм в съседната страна Гърция. И смятам, че гърците трябва да преодолеят партийните граници и да се разберат, че в тяхен интерес факта Македония да не изчезва изчаква толкова дълго време с присъединяването и така да тлеят етническите конфликти. Смятам, че съседната страна също трябва да има интерес да не ескалират проблемите и след признаване на името трябва най-сетне да се приключи с всичко. Второ, социалистите бойкотират парламента. Ние познаваме това и от Албания. Искам да знам по какъв повод социалистите казват, че бойкотират парламента. Дали става дума за телевизионният предавател, който е, уж бил лошо третиран третиран от правителството, въпреки че по моя информация става дума единствено за това, че е, всъщност не са платени данъци върху недвижими имоти. Много ви моля, дайте пояснения по тези въпроси. Благодаря. Благодаря, граф Ламсдорф. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че извън правителството има малко разбиране за гръцката позиция в спора за името. Аз не разбирам това, още повече, че междувременно и НАТО се засяга и всичко граничи до абсурда. Аз не съм толкова запознат с региона като колегата пак, но в Люксембург имаме държава, в Белгия провинция и нямаме все пак проблемите, ако мога да бъда така точен. Това, което ми създава загриженост това е политическата култура в страната. Е, тук е, наистина е, трябва да се отправи много голямо предупреждение към всички отговорни лица в Македония във връзка с Албания. Албания няма статут на кандидат, защото е влушена културата на политическия диалог. И ако Македония поеме по този път, наистина ще имаме проблем. Имам един конкретен въпрос сега във връзка с политическата култура. Вярно ли е, господин заместник министър-председател, че господин Биталевски при успещаването на паметника на убитите евреи в Македония е сравнил политиката на Македония с политиката на националсоциалистите в Югославия. Ако това е вярно, каква е вашата оценка за този инцидент? Господин министр, заместник министр, имате думата. Благодаря. Благодаря за вашите въпроси. Някои от тях засегнаха една и съща тема. Имаше въпроси относно бившият посланник Фуаре, мисля, че колег, господин Хаймакакис го каза, и че нямаме конкретна информация. Господин Фуаре беше прият от мен, както и от други представители на правителството. Той е посланник на ОНЕ и ни изразихме благодарности за неговата работа и за положителния принос, който той направи в европейският дневен ред. Надяваме се, че а, и за напред ще продължим в същата насока. Той беше в държавата около 5 години и определено постигна много. Разбира се, понякога ни е насърчавал, понякога ни е критикувал, но като цяло мисля, че критиките бяха представени по положителен начин и помогнаха да се подобри ситуацията. Именно за това изразихме благодарности. Що се отнася до политическия диалог? Вярно е, че опозицията бойкотира парламента. Това е ситуация от изминалите няколко седмици и това е, е ситуацията поради която ще има предварителни, европе... предварителни избори през 2011 година. Няма друга страна в Европа, в която е позицията бойкотира целият парламент. Така че е, споразумяхме се да пристъпим към избори. И правителството, което има мнозинство в парламента, също прие идеята да има предварителни избори. Вчера имаше дискусии, които продължиха над 10 часа, над 30 искания от страна на опозицията бяха приети от мнозинството в парламента. Днес ще се назначава, ще се изгражда графика за избор на председателска комисия, на изборна комисия и също така на този етап искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент, които изразиха своята загриженост относно настоящата ситуация и които са призовали опозицията да се върнат обратно в парламентарната зала. Дори и, доколкото знам, социал-демократите от Европейския парламент направиха такъв призив. И ние Евентуално ще организираме тия предварителни избори в края на май, началото на юни, ако не се постигне друго споразумение. И се надяваме, че след това вече няма да има бойкотиране на парламента. Знаете, че парламентът е избран да представлява хората, които са го избрали. Имаше няколко въпроса относно Охридското споразумение. Искам да подчертая факта, че Пълното прилагане на това споразумение е един от приоритетите на правителството. Е, той изгражда стандарта за правата на мълцинствата на Балканите. Не можем да кажем, че ние в Македония имаме абсолютно същия стандарт за мълцинствата като в Швеция, например, но ние се стараем е, най-вече, що се отнася до защитата на мълцинствата Опитваме се да ги включим, те да бъдат представени в администрацията, в армията, в правосъдната система и да могат да говорят собствения си език, да бъдат представени в парламента и така нататък. Така че надяваме се, с, че с представителите на всички политически групи, включително и тези на мълцинствата, бихме могли да отчетем 10-та годишнина от Охридското споразумение и ще има различни събития, организирани по този повод. За нас това споразумение е много важно. Ще продължим да работим в неговия дух. Както на централно ниво, така и на местно. Това споразумение е добро за всички общности, не само за мълценствата. И ние сме е, доволни да видим, че поне за сега нямаме проблеми с е, настоящото спазване и прилагане на споразумението. Ще продължим да работим по него и за бъдеще. Имаше няколко въпроса относно основният въпрос, например от госпожа Янако, госпожа Копа, за търсенето на решение за въпроса с името. Както вече казах, правителството работи по този въпрос, защото иначе всъщност само се забавя европейската перспектива за нас. Надяваме се да постигнем едно компромисно решение. Когато казвам компромисно решение, това означава, че трябва да вземем предвид страни. Не може да се взима предвид да становището само на едната страна. Това не е компромис така че трябва да имаме компромис, който да отговаря на желанията на двете страни. Иначе той, няма, иначе той си компромис няма да бъде прият от македонската страна. И ние също търсим такова решение. Надяваме се на един открит, честен диалог с гръцката страна. Надяваме се, че Гърция ще бъде държавата, която ще ни подкрепи също така и за интеграционния процес като най-стар член на Европейския съюз в региона, защото и тя се е възползвала от принципа на европейската солидарност. Това трябва да бъде достъпно и за останалите страни от региона. Считаме, че присъединяването на Македония към Европейския съюз и НАТО ще бъде също така от интерес на Гърция и се... И ако това стане, бихме могли да се сръточим върху общите политики на тези две, съвместните политики на тези две организации за региона. Все още трябва да работим с нашите съседи за общото добро бъдеще на нашите граждани. Имаше един въпрос от господин Посел също така за споразумение подписано през 95-та. Македония тогава се споразумя да промени националния флаг и Гърция от своя страна реши, че няма да блокира кандидатстването на Македония за участие в международни организации Двамата министри на външните работи подписаха това споразумение. На времето това беше, от гръцка страна това беше господин Папулис, който сега е министр-председател. И а, в рамките, в духа на това споразумение Македония продължи своята дейност и през 2008 и така нататък, но на моменти като че ли то не е, съвпада съвсем с а, споразумението от Охри. Имаше проблеми. Имаше е, един случай, който беше представен пред съда. Ще има изслушване в следващата седмица. И най-вероятно решението ще излезе по-късно тази година, но без значение какво ще е крайното решение, правителството на Македония ще го спази. И се надяваме, че това ще стане и от другата страна. Но в момента решението е, е в ръцете на съда, така че не искаме повече да коментираме този въпрос. Имаше въпроси, свързани с ситуациите на медиите. Нека само да напомня, така както го казах и преди, има много нови медии, които бяха създадени в страната, както електронни медии, така и а, вестници. И имаше една резолюция за непрозрачността и за притежанието на медиите. Наскоро имаше един случай, който привлече общественото внимание в това отношение. Нека само да ви напомня, че в Македония, както и в много други държави, всичките правни лица, юридически лица, трябва да плащат данъци на държавата, така както плащат и всички останали граждани, така както и медиите в другите държави. Службата за обществени вземания установи над 90 нарушения в случаите на притежатели на медии. Имаше укривания на данъци и други, нещо, което пък съответно наложи санкции върху медиите. Две телевизии бяха в това число Едната с 200 хиляди евро, другата с 300 хиляди евро. Съответно, те трябваше да си платят глобите и нямаше протести от тяхна страна. Просто беше установено, че да, не са си платили данъците преди продължава един такъв контрол. И нека само да ви напомня, че македонското право е копирано всъщност от германското право. И нека също така да ви напомня, че а, Генерална дирекция ТАКС от Европейската комисия а, държи тясна връзка с а, нашите служби за всякакви подобни дейности и съответно а, се занимава с контрола над медиите. Имаше е, е една проверка в една от националните телевизии през изминалите няколко дни. Те са, установи се, че не са си платили данъците за миналите 5 години, сума в около 9 милиона евро. И най-вероятно телевизията ще бъде задължена да си плати данъците, възможно най-бързо. Няма а, и ден без медийно присъствие, било то вестници, било електронни медии и телевизии. Правителството се бори срещу организираната престъпност и срещу укриването на данъци, срещу корупцията също. И няма причини да се освобождава който и е да било от данъци, било то юридическо лице или пък медии или който и е да било. Е, казах вече, има един случай, който е в съда, представен пред съда. Ние няма да се месим в работата на съда, просто ще приемем решението му. И относно замързяването на сметките на едно юридическо лице, което е национална телевизия, нека да ви кажа, че замразяването на сметките е част от правната система и законодателството в почти всички европейски държави. Така че съдът може да замрази сметки е, в Македония или пък в Гърция, в Италия, в Холандия, Испания, Обединеното кралство, Швеция и в Белгия. Замразяването на сметките е част от съдебно решение, ако трябва да се подсигури дадена сума, която ще бъде нужна по-нататък в съдебната процедура. Имаше въпроси. По добро, добросъседските отношения, мисля, че господин Ковачев го зададе. Македония обяви публично, желанието си да изгражда добри и добросъседски отношения с всички съседи Албания, България, Гърция, Косово и така нататък. Македония е единствената държава в региона, която няма гранични проблеми с другите си съседи. Да не забравяме случая с Хаватско, Словения и другите. Македония приключи този процес преди няколко години с Косово в някои случаи бяхме казали, че е добре и за двете държави да, се има добро, доб, да има добри съседски отношения. Особено пък с държавите, членки на Европейския съюз, като Гърция и България. Много неща, които засягат нашите нации и Гърция и България, са всъщност част от нашето европейско бъдеще. Имаше въпроси относно администрацията. Македония и всички останали държави, които са част от посткомунистическата система. Обикновено в тези държави се счита, че администрацията е част от крилото на Висшата комунистическа или социалистическа партия. Ние се опитваме да подобрим ситуацията от 2008-2009 за правителството издаде закони, свързани с администрацията. Тези закони бяха изградени заедно с експерти на Европейската комисия и на групата Сигма, която беше натоварна от Европейската комисия да изгради една независима система и да премахне политическото влияние в държавната администрация. Това е един от топ приоритетите в нашата държава. И има Едно от министерства се занимава с тези реформи. Това е министра на информационното общество и също Министерството на държавната администрация. Надяваме се, че ще имаме видими резултати, възможно най-скоро. В момента в парламента се обсъжда един пакет от закони, за да се направи оценка на гражданските, на държавните служители – за да може да се оценява по-скоро тяхната професионалност. Ще имаме експерти от държави членки на Европейския съюз, в това число бившия министр на държавната администрация на Словения, който, който работи вече в тази дейност, тази насока, и европейските държави членки допринасят в тази област. И Имаше въпроси, мисля, че господин Кирилов го зададе, за Националният съвет за интеграция. Искам да кажа, че през изминалите две години правителството за първи път е на време с изпращането на всички информации за Националния съвет, за парламента и до всички останали органи и се дава нужната информация свързани с европейския дневен ред. Европейския дневен ред не е част от дневната политика, но а, то, обедин, то обединява всички политически партии, всички етнически групи в а, държавата и ние работим заедно за бъдеще по този въпрос. Не виждаме нужда от за включване в, днев, в европейския дневен ред на ежедневна политика, да не го заразяваме, така да се каже. И имаше въпрос от господин Комуцакос. Дали трябва да се обвинява за всичко Гърция? Имаше забележки относно нашия премьер, както и плана за едно по-специфично име за бъдеще. Съмнявам се, че Гърция трябва да бъде обвинявана за всичко в нашата държава но все пак нека да не забравяме, че а, нашата държава трябва да започне преговорите за членство и НАТО каза, че а, държавата ни е отговорила на всички изисквания за държава, която е, е кандидат на НАТО. Имаше една държава членка в НАТО, която се противопостави на нашето присъединяване. Всички знаем коя е тая държава. Няма нужда да говорим тук. Изминахме дълъг път в този диспут. Ако си спомняте, имаше изискване от Гърция да има едно специфично сложно име. Не просто Македония. После казаха, че да има сложно такова име с географска референция, след което се предложи на една среща на върха на НАТО да се каже, Република Македония в Скоби Скопи. Защото това отговаря на изискването на Гърция. Трябва да имаме едно сложно име с географско позоваване, но това географско позоваване трябва да е друго. И тази И така иначе знаем, че трябва да търсим компромис. Но каквото и да е компромисното споразумение, нека да уверя Гърция, тя няма какво да губи. Ние е, сме си... Е, няма да заплашим по някакъв начин нейната е, цялост, нейния интегритет, миналото и или пък европейската интеграция. Мисля, че Виждате, имаме едни такива проблеми, примерно между Белгия и Люксембург. Би трябвало да има евентуално диспут, но всъщност страните няма такъв диспут. Те си сътрудничат много добре в политическо и економическо отношение. Мисля, че това трябва да е модела, който трябва да следва Гърция и Македония. И това трябва да е модела за всякакви подобни е, спорове в Балканите. Имаше също и един друг случай с страна кандидатка, където имаше един подобен спор между Словения и Хрватско. И Хрватско, присъединяването на Хрватско беше спряно заради това и в крайна сметка се стигна до споразумение, че ще има някакво решение и че не може това да спира присъединяването на държавата. Имаше истинско желание от двете страни. Мисля, че такъв трябва да бъде случай и с нас. И искам също да повторя. Македония никога не е искала да търси нещо, което не ни се полага. Просто искаме абсолютно същите критерии, каквито са спазвани за всички останали. Готови сме да изпълним всеки един от критериите, да бъдем готова държава, когато влезем в Европейския съюз и да можем заедно с нашите съседи и партньори, България, Гърция, да се средоточим върху регионалните европейски политики. Благодаря ви.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 да, процеса за съпричастните с държавна сигурност, това е процес, който протече по-рано в другите страни от източна Европа. При нас протече малко по-бавно. Парламента гласува изменения в съществуващия закон. Има явно намерение да се изяснят всички въпроси от миналото, особено комунистическите тайни служби, както са ви добре известни всички бивши комунистически страни. Имаше и въпрос за досиета от бившите югославски тайни служби, Белград. Трябва да се намери правна рамка за обмен на тези досиета. Мисля, че в други страни проблемът е бил решен. Въпросът е правен. да, да, за битула, да, е, поне е, е, чу му се гласа. Той е бил цитиран неправилно. Не е имал намерение да се поставя каквото и да е във връзка с откриването на мемориала на Холокоста, който е бил изграден в Скопие. Той изясни с медиите какво е имал предвид. Благодаря ви. Сега ще започнем. Ще... Да, само за 10 секунди някой иска думата. Ако, ако правилно разбрах господин министъра, вие се позовахте на решението на НАТО през 2008 година и казахте, че всички е, стари държави членки на НАТО е, не, са решили, не са се съгласили с Гърция, съответно Гърция не са, се е съгласила само с членове. Е, само е, преди няколко дни имаше ключово решение на, международ, на, на, на съда в Хага. В НАТО решението се взима с единодушие. Е, това не е резултат на гръцката позиция имаше единодушно решение, когато проблемът се разреши, е тогава е, Македония може да влезе в е, съвета. Е, това беше решение взето с единодушие. Благодаря. Няма тайна коя страна се противопостави на членството на Македония в НАТО. Аз не съм казал, че другите страни не са били съгласни с Гърция. Просто другите страни са казали страната да е, отговаря на изискванията, за да стане член на НАТО. И това беше въпрос, който ни възпрепятства да станем членове на НАТО и знаем кой беше въпроса. Благодаря ви, казва господин председателя. Е, благодаря ви, господин господин заместник министър-председател. Ние благодарим на е, колегите за техните интерес и към техния въпрос. И е, веднага след това пристъпваме към дискусия по е, резолюцията за Македония. Okay. Yeah. Now, uh... Е, колеги, ако обичате, е, продължаваме по дневния ред. Сега е, ще обсъдим отново доклада за Македония, доклада за напредъка на Македония. Господин Талер, господин Талер има думата. I mean, it's not uh, polite, you know, that you should speak only with Mr. Kukan instead of sharing it. Е, мисля, че нямаше да бъде любезно да говорим само с господин Кукан. Колко с време разполагам? 10 минути? Един час? Е, там е написано. Ако, ако свършим до 11.30, ще бъде чудесно. Така че 3 минути ви давам. Е, благодаря много. Много ви благодаря, господин председател. Аз мисля, че сега Имахме чудесна възможност да изслушаме върховния представител на македонското правителство и можем да работим работата си по тази годишната резолюция за Македония. Първо искам да благодаря на всички колеги, които бяха активни и предложиха изменения по проекто резолюцията. Ние Смятам, че е, с докладчика в Сянка е, се умяхме да постигнем възможно най-добрия резултат и включихме колкото може повече компромисни изменения. Е, постигнахме колкото се може повече компромисни изменения по измененията, предложени от колегите. И резолюцията сама по себе си в крайна сметка се подобри. Отново искам да повторя, че има категорична позиция от широко мнозинство в парламента, е, което предлага Европейски съюз да е, започне преговори за пълноправно членство на Република Македония незабавно. Е, имаше две предложения от комисията – и да се повтори това твърдение, това предложение и решение. Е, от години се повтаря. Е, разбира се, има различни въпроси, по които се опитахме да отправим послание до нашите приятели в Македония и аз бих ги посъветвал, бих ги помолил, бих се надявал е, това е, да бъде списък, е, ясен списък с очакванията на Европейски съюз по отношение на изпълнението на копенхагските критерии и е, всички въпроси, които ни занимават, когато е, дадена страна кандидат се доближи до пълноправното членство. Сега нямам време да е, изреждам всички компромисни изменения. Искам да ви кажа, че е, те са 14. Е, е, тези 14 компромисни изменения включват десетки предложени изменения. Е, аз давам плюс на предложението да гласуваме е, за, с, е, за други предложени изменения. По компромис едно ние повтаряме, че двустранните въпроси трябва да се разрешават от страните в дух на добросъседство и като се вземе предвид общия интерес. Това е много важно защото първоначалният текст на резолюция беше призив към е, госпожа Аштън е, и към е, комисаря по разширението да станат по-активни при решаването на този проблем, който е препятствието, който е Берлинската стена и който препятстваше влизането на Македония в Европейския съюз през последните 6 години. Това е в интерес на региона, на Македония и на Европейския съюз. Мисля да спра до тук. Ще изслушам е, внимателно е, допълнителните ви коментари, скъпи колеги, и е, се надявам, че можем да продължим нашата ефективна и приятна работа за в бъдеще. Благодаря, казва председателя. Господин, госпожа Янако има думата. Ah, Mr. Kukan. Sorry, Mr. Kukan. Thank you, Mr. for giving me the floor. Very briefly... Uh, благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да благодаря на господин Талер за работата, а също и на колегите за измененията. Надявам се, че комисията ще изготви един уравновесен, добър доклад, защото държавата се нуждае от окоръжаване, от насърчаване в процеса на интеграция, който беше съдържан много дълго. И ако тази ситуация продължи, най-вероятно това ще предизвика само повече фрустрация и демотивация в държавата. Мисля, че трябва да има един положителен дневен ред, да, се, да й се позволи да се концентрира върху европейската си перспектива, Надявам се, че с този доклад съветът ще отвори преговорите. Разбира се, все още има проблеми, с които страната трябва да се справи в този процес. Трябва да създадем едни условия, за да се разрешат тези проблеми. В доклада са включени някои от проблемите през изминалия период, но ще има, разбира се, и други такива, за държавата. Със сигурност има проблеми, свързани с борбата срещу корупцията, с организираната престъпност и други. Надяваме се тези проблеми да бъдат решени възможно най-скоро. Мисля, че ще постигнем добри компромисни споразумения за другите политически групи. При все това аз лично ще изразя желанието ни и ще поискам да има адаптирания на тези компромисни изменения, най-вече компромисно изменение 2, е особено тази част, където се казва, че настоящата етническа криза между албански и други малцинства. тази част да се гласува отделно, също компромисно изменение 7 за македонските власти, ще изчета отново текста както е. Властите. За властите, за македонските власти. Благодаря. Госпожа Яна. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η έκθεση του κυρίου Благодаря ви. Е, действително доклада на господин Талер запазва някои баланси. Е, няма да повтарям аргументите, които вече имах възможност да изложа. Дори е, нашия докладчик в Сянка е, повтори някои от тези точки и се констатира, че някои от тези точки остават но все пак е, трябва да е, отпадне понятието етническа Македония и Македония е, изобщо трябва, да бъде, трябва това нещо да отпадне в, е, в доклада. Искаме е, да започнат незабавно преговори, но мисля, че трябва да се има предвид и какво се каза до сега. Преговорите засягат Европейския парламент, но в край на краищата решението принадлежи на съвета. Решението за присъединяване на нови членове се взима от правителствата на отделните държави. Това е изключително право на всяка държава и на съответното правителство. Искам да повторя нещо, което вече съм имала повод да кажа. Нито едно гръцко правителство няма да приеме започването на преговорите, ако не се реши въпроса с името. Някои смятат, че Гърция е нарушила е, временното споразумение но е, бивша Югославска република Македония вече е нарушила това временно споразумение. Тя никога не е използвала временното си наименование. Естествено, спорът ще бъде решен в Хага, но ние трябва да разберем, че е, докато е, несправедливо се оказва натиск върху гръцката страна, тогава е, бивша Югославска република Македония ще е, остане извън процеса. И заради това смятам, че натиска и погледът ни трябва да бъдат насочени в правилната посока. Аз е, трябва да ви кажа, че преди известно време е, бюрото на Народната партия се срещна с генералния секретар на ОНЕ и го попита как се развиват нещата. Отговора беше, че е, е, господин Нимиц е направил конкретно предложение, което Гърция е приела, но другите партньори още не са реагирали. Така че е, в доклада на господин Талер вместо да се иска незабавно започване на преговорите, първо да поиска от правителството на Фиром да си спазва ангажиментите, да направи каквото трябва да направи. В противен случай е, няма никаква надежда за начало на преговорите с Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя господин Талер за изчерпателният доклад, доклад, който беше представен за дискусии е в нашата комисия. Мисля, че този доклад наистина отразява ситуацията в бивша, Македонска, бивша Югославска република Македония. И а, съм съгласна с предложението господин Кука. Терминът македонска власт всъщност представлява обект на преговори в Обединените нации сега. Когато говорим за въпросната държава, мисля, че трябва да говорим за държавните власти или за властите на бивша Югославска република Македония, не за македонски власти. Благодаря. Господин посол. Възниква следното впечатление. Ние познаваме реалностите и трябва да можем да се справим с тях. Но все пак трябва да кажа следното. В Европейския съюз няма дебат за името на държавата. Тази страна се нарича Република Македония, Германия, Франция, Великобритания, а може би и в другите страни нямат проблем с името на тази държава. Е, това е по-скоро двустранен проблем. Само поради факта, че конституционната ситуация е такава, както описва колегата Жанако, това се превърна и в наш проблем. Но едно искаме да посочим ясно. Не искаме този проблем да попречи започването на преговорите за присъединяване. И е, така както посочи комисията, така както Европейския парламент посочва в множество свои резолюции, крайно време е да се започнат тези преговори за присъединяване. И още веднъж искам да посоча, че е, това трябва да стане независимо от двустранните спорове. които могат да се изяснят, изяснят в хода на процеса по преговорите. Те могат да се изяснят до ратификацията на договора за присъединяване и до края на преговорите, така както беше случая с Словения и Харватия. Аз бях докладчик на нашата политическа група за Харватия. Знам какви бяха проблемите там между Словения и Харватия и е, те не бяха решени изцяло преди започване на преговорите, бяха решени в хода на преговорите. Талер, like to to... Господин Талер, искате ли да отговорите на въпросите? For... Uh, Благодаря за забележките, за въпросите. Мисля, че историята на Македония е позната на всички тук в тази зала. Надали бихме могли да измислим нещо ново. Имаше предложения в резолюцията по този въпрос. Аз лично се надявам, че нашите върховни представители на Европейския съюз ще бъдат дори още по-активни и ще помогнат за намиране на решение. Не можем да продължаваме безкрайно така. Тази ситуация на застой не е неутрална, тя е негативна. Това не е процесът на просто стоене на едно място. Той предизвиква много фрустрация, много демотивация за целия регион. Така че ще призова тук за отговорност и от двете страни. Това е предложението и на самата резолюция. Утре ще... Този след обед ще има гласуване и на следващото заседание в пленарна зала, следващия месец ще има допълнително гласуване, така че очаквам ги с нетърпение. Да, добре, това би било идеално. С това приключваме дискусията по тази гледна точка. Сега пристъпваме към доклада на господин Провера за миграционни потоци, свързани с нестабилността. И сега давам думата на Провера да вземе думата, но за 3 минути, не повече. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо, искам да изкажа дълбока благодарност на всички докладчици в Сянка, които наистина извършиха отлична работа и представиха много добри предложения, които включих в структурата на доклада. Това много ме зарадва. Искам да благодаря и на колегите Крето и Келер за становищата на Комисията по развитие и на Комисията Либе. Искам да благодаря най-сърдечно и на секретарията за чудесно свършената от него работа. И накрая искам да благодаря и на координаторите, защото предоставяйки ми вашето доверие, вие ми дадохте възможност да разработя доклад, е, който е, всъщност третира тема, която дълго време ме занимава много активно. Не искам сега да повтарям по какви причини Стигнах до този доклад и до формата, която съм избрал. Аз и в миналото съм изказвал мнение по този въпрос. Сега искам само още веднъж да подчертая, че този доклад е особено актуален в светлината на събитията в е, страните от Северна Африка. 185 е, е, предложения за изменения имаше, 9 предложения, компромисни предложения за изменения и ще има също три устни предложения за изменения. По това ще дискутират авторите на тези предложения за изменения. Един аспект, който беше предмет на интензивна дискусия, се отнася до Либия и е, спирането на преговорите по рамковото споразумение Европейския съюз Либия – Очевидно, това е свързано с причините, които са известни на всички нас и е, също така с крайната нестабилност в страната. В доклада се изказва желание за възобновяване на преговорите в момента, в който встъпи в длъжност ново правителство, което да зачита демокрацията и човешките права. Друг аспект се отнася до факта, че преди всичко миграционните потоци от е, Южното Средиземноморие трябва да бъдат контролирани, като се имат предвид и миграционните потоци от изток. Тук имаше компромисни предложения за изменения, в които се препраща към особено слаби малцинствени групи, които частично са принудени да мигрират. Имаше обаче и изменения, като например това на господин Монталто, които засягат много важен аспект е, във връзка с миграцията, а това са именно природните бедствия. Всичко това естествено е свързано с климатичната и географската нестабилност на определени страни. Всички присъстващи тук познават вече съдържанието на доклада, поне в общи линии, и за това очаквам с нетърпение мнението на колегите. So... И така, господин Монталто, ако искате да вземете думата. Благодаря много, господин председател. Първо, аз е, трябва да започна с благодарности към господин е, Провера. Е, той се умя да ръководи докладчите в сянка, се умя така да ни насочи, че който и да прочете този доклад, ще признае, че най-доброто определение за доклада би било баланс. Ние всички съзнаваме, че миграцията е изключително чувствителен въпрос. Погледнете е, как отделни страни във вътрешен план или дори политически партии определят е, е, е, какво да бъде самото определение на, понятието емигра... на понятието емиграция, какво да включва то, е, как е, да се занимаят с този въпрос. И в край на краищата това опира до вътрешни въпроси в Европейския съюз. Но това не се отразява върху доклада, защото доклада се занимава с това как чрез е, как, как, е, как външната политика на Европейския съюз да третира явлението миграция. Е, едното от нещата, които стават ясно, е, че ние даваме възможно най-широко определение на понятието нестабилност, защото това е ключово понятие специално за този доклад – Нестабилността се разбира в широк смисъл и е, се стремим е, да търсим баланс между различни докладчици от различни групи и е да включим както природни бедствия, така и всичко предизвикано от човека, като например обезлесяване и така нататък. Но това не е така традиционното понятие за нестабилност. В нашето разбиране е, се е, обсъждат, се предвиждат много повече неща, отколкото някаква кризисна ситуация. Аз е, е, приключвам. Е, докладът се появява в изключително подходящ момент. Аз предложих изменения, които бяха изпреварени от събитията и моя политически е, съветник, може би така ме посъветва, да гласуваме против тези изменения, защото те стават излишни. Така, в заключение ще кажа, че в момента докладът все още се изработва, но вече е ясно за всички нас, че в крайния му вариант трябва да се търси балансирано отношение по този деликатен въпрос. Благодаря госпожа Бена Раба. No. Госпожа Лопес. Благодаря. Искам да изкажа най-сърдечна благодарност на господин Провара за доклада по темата миграционни потоци. За мен е изключително важно и правилно да се дебатира тази тема тук в Комисията по външни работи, защото иначе тя ще се дебатира в комисията Либе и то винаги от аспектите на политическата сигурност. Тази тема е изключително важна за нас, както посочих. Става дума за международни проблеми, свързани с миграционните потоци и се занимаваме също с въпроса как да сътрудничим не само с транзитните страни, но и с страните по происход, откъдето идват миграционните посоци. Фокусът беше поставен съвсем правилно и затова е важно да подходим към тази тема в рамките на международната политика, а не само от аспекта на политиката за сигурност. За това тази тема е изключително важна и интересна. При тази тема много често не се разпознават правилно миграционните потоци, защото ние ги разглеждаме винаги като заплаха, а не ги разглеждаме от друг аспект. А това твърде често ни пречи да разпознаем правилно тенденциите в миграцията и респективно как те директно засягат бъдещето на Европейския съюз. С други думи, много е важно да се познават изходните данни, най-вече защото много често бежанци, е, търсещи обежище, е, се поставят под общ знаменател. Много често ние не знаем дали е, кандидатите за обежище искат само временно обежище, защото бягат от военни действия, които не са свързани с Женевската конвенция за бежанците. Някои търсят временна защита, някои пък идват при нас е, именно поради мобилността, която добива все по-големи размери е, в търсене на по-добри условия за живот и много често тези миграционни потоци са свързани свързани просто с желанието на хората да си намерят работа. В бъдеще тези хора ще трябва да пътуват в различни посоки в глобализирания свят, в който живеем. Всичко това трябва да стане предмет на детайлиран анализ и трябва много точно да се познават данните. Защо? Защото в нашите международни отношения ние трябва да можем да взимаме все повече краткосрочни решения, сътрудничество с други страни в комисията Либе е, също се обсъжда тази тема, обаче по-скоро миграцията там е, се разглежда като че ли като заплаха. В е, този доклад обаче се поставят нови акценти, които аз приветствам изключително много, а именно, че трябва да опознаем по-добре миграционните потоци, да имаме повече информация за тях и да ги подлагаме на по-точна проверка. При овладяването на това явление ние трябва да работим в много по-тясно сътрудничество с транзитните страни и страните по происход. Господин Патасевич, ако няма възразявате, колеги, ще говоря на, на полски. Искам на първо място да благодаря на докладчика и да го поздравя за подготовката на една чудесна изходна позиция при разглеждането на тази тема. Искам също така да изкажа поздравления и за много конструктивните преговори миналата седмица в Страсбург с представителите на другите политически групи. И докладчика тук по време на тези преговори беше взета предвид не само нашата позиция на НП, бяха взети предвид и политическите факти и политическите събития, които се случиха междувременно. От подготовката на проекто доклада до днешната дискусия наблюдаваме сериозни политически събития – в Северна Африка и в частност в Либия. Те, разбира се, оказват влияние върху това как ще изглежда нашия доклад за миграцията. А, всъщност миграцията е вследствие от подобни процеси. Аз още веднъж искам да поздравя докладчика за неговата бърза реакция и в рамките на компромисни изменения да включи всички актуални събития, които придават от своя страна актуалност и на доклада предвид настоящата ситуация. Това, което особено ни радва в този доклад, е свързано с основни ценности, които излага докладчикът. Например, член 4 или точка 4 от доклада. Там се поставят определени условия във връзка с помощта, която предоставя Европейският съюз на развиващите се страни. Тази помощ трябва да бъде обвързана с условия, както посочва докладчикът. Не може да се печели от финансови средства, ако ние нямаме сигурността, че точно в африканските страни не се провеждат желаните от нас реформи – економически, както и политически реформи. Ако има такава политика, която не е обвързана с конкретни условия, в крайна сметка последиците са такива, каквито ги виждаме сега. Така че става дума не само за това субектите, които вземат решения да е, живеят по-добре. Гражданите трябва да живеят по-добре. Гражданите в съседните ни страни. Колкото по-лоша е тяхната ситуация, толкова по-бързо те биха проникнали в Европейския съюз. И второ, сега говоря не в качеството си на представител на ЕНП, а на представител на страна, която от сравнително кратко време е член на Европейския съюз. Ние нямаме много голям опит е, с нелегалната миграция, като например Малта, Гърция, Италия, Испания. Тук опитът на Польша е твърде ограничен. Искам обаче да посоча, че ние проявяваме голям интерес към темата и споделяме мнението на докладчика, изказано в доклада, а именно, че овладяването на миграцията, най-вече на незаконната миграция, е въпрос и проблем не само на страните, които са конфронтирани пряко с нея. Това трябва да се превърне в задача на целия Европейски съюз и в повод за изразяване на обща солидарност. Тази концепция ми харесва много добре и в това отношение аз още веднъж изказвам подкрепа за доклада на господин Провара. Последно искам да посоча разговорите по компромисните изменения. От тях пролича, че трябва да се разработи обща европейска миграционна политика не само по отношение на е, незаконната миграция, но и на законната миграция. Ясно е, че рано или късно в Европейския съюз на нас ще са ни необходими мигранти. Това е ясно, но без е, е, една ясно очертана миграционна политика, каквато има в Нова Зеландия, Австралия и Канада от години, ние в крайна сметка ще е, трябва да приемам при нас мигранти, каквито най-малко желаем. По тази причина Точките от доклада, които са с такава насоченост, е, ни харесват особено много и ще се погрижим това да намери израз и по време на пленарното заседание. Θέλω να συγχαρώ Гирио Провера, Προβέρα, έχει κάνει μια πάρα Господин председател, искам да благодаря на господин Провера за великолепно свършената работа. Тази тематика е една от най-тежките, с която се сблъсква днес Европа, както и целият свят. Съгласен съм с тези, които казват, че може би трябва да разгледаме този въпрос не само от политиката, от гледна точка на политиката за външните дейност на Европейския съюз, но също така и от гледна точка на екологичната, социалната и економическата политика. Тоест, проблема е много по-комплексен и не можем да се съсредоточим само в една част, само в един аспект и само на теория. Имам чувството, че ние разглеждаме нещата малко повърхностно, а всъщност тук става въпрос за дълбок въпрос – Въпрос, който ще е, интересува Европа и ще промени Европа за бъдещите 20 години. Над 700 хиляди младежи на възраст 18-25 е, години търсят е, работа, а пък няма. Има 8 милиона. Липсват 8 милиона работни места в Европа като цяло. А се сблъскваме с една голяма иммиграция европейската, с европейското население, от друга страна застарява и след няколко десетилетия ще имаме намаляване на половина на работната ръка. Статистиките са тревожни, така че установявам, че мусулманското население, което представлява около 1 милиард в целия свят ще бъде много по-голямо, двойно или почти тройно след няколко години. Е, ние в момента се ражда една нова Европа. И природата не обича празноти. И а за това ще има запълване на тези празноти. За това трябва да си зададем големи въпроси за сигурността, за културата и как това население ще бъде прието в Европа. А после въпрос свързан с здравеопазването. Разполагаме ли с достатъчно структури, за да им осигурим здравеопазването? Например, в моята държава болниците за деца. Има болни незаконни иммигранти и те са 80% от болните в тези болности. И само 10% от гърците биват в тези болници. Това е голяма промяна. Това е економическа, економически проблем. Защото имаме, това означава и цена. Цена за функционирането на болниците, за социалната осигуровка на тези хора. Тези хора не могат да си платят лечението. И за в заключение, за да не ви затормозявам повече с тези въпроси, мисля, че не трябва да се придържаме само към теория, а трябва да имаме общи европейски практики за справяне с тези проблеми. Има много начини да го направим по положителен начин. Благодаря. Благодаря ви. Господин Провера, ако искате да вземете отношение. Искам да кажа съвсем откровенно, че колегите подчертаха аспекти, които за мен са изключително важни, но все още не са намерили достатъчен отклик в доклада. Това е свързано обаче и с нашите правомощия. Ние сме в Комисията по външни работи и не трябва да се намесваме в компетенциите на другите комисии. Ще започна с това, което каза господин Монталко. Той изложи аспект, който в крайна сметка е в основата на доклада. Прави се опит в доклада да се проследи историческото измерение и то по начин, който да бъде общ за всички политически групи. Естествено, политическите групи дадоха своя принос, но аз смятам, че темата трябва да се разглежда на равнище над политически групи. Госпожа Лопес е абсолютно съгласна с нашия подход и тук ние се опитваме да приложим цялостен подход към решаването на проблема – а не конкретно предвид е, настоящата ситуация. Тоест, е, подходът да бъде наистина единен и всеобхватен. Когато е ясно как е, най-добре да се действа превентивно, превентивно по отношение на държави с нестабилна структура. Когато имаме една обща позиция, тогава трябва да проявим смелост да се съгласуваме с други сили, които присъстват в света и които ние не бива да игнорираме. Нямам предвид само САЩ, имам предвид и Китай и Русия двойната работа при покриването, ненужната конкуренция трябва да се избягват, защото иначе сме изложени на опасността да не бъдем особено ефективни и в крайна сметка да бъдем изхвърлени в канавката, ако така мога да се изразя. Господин е, Лопес съвсем е, основателно посочи, че миграцията не трябва да се схваща като заплаха, защото миграцията може да бъде шанс за страните по происход и за приемащите страни. О, обаче трябва да бъде формулирана политика и трябва да бъдат установени ясни правила за сътрудничество в смисъл на постигане на по-добри резултати. Господин Потасиевич, вие посочихте, че всички ние бяхме свидетели на най-новите събития и точно е, по тази причина АФЕТ е особено важна комисия е, предвид превенцията на тези структурни проблеми, защото комисията по външни работи е комисията, която проследява по най-добър и най-бърз начин промените в е, всички страни в света. Точка 4. Условия. По това искам сега да говоря. Това на първо място не означава да се налагат условия и да се налага принуда върху някого. Не. Не става дума за нашите национални интереси е, поставянето на условия означава ефективно действие най-вече в полза на хората. Аз е, следя от 20 години международното сътрудничество, познавам го много добре. Повечето ресурси, които е, влагат отделните държави или международните организации, всъщност са били е, откраднати или тези средства просто са били е, обект на разхищение и в крайна сметка не са достигнали до хората. Затова тук трябва да бъдем много по-ефективни, най-вече по отношение на структурите на място. И при най-добра воля не могат да бъдат изпълнявани проекти, когато липсват основни неща, когато, е, например, е, е, липсват пътища за достъп, ако мога така да си послужа с най-банален пример. Господин председател, остават 2-3 минути наистина, но въпросът е много интересен за мен. Още веднъж искам да се върна към поставянето на условия. Те трябва да бъдат и със стабилизиращ характер тези условия. Това естествено означава, че трябва да се стремим към политика на демокрация и човешки права. Не трябва да финансираме страни, които е, имат псевдодемократично или диктаторско управление, защото в този случай ние ще подпомагаме държави, които управляват срещу волята на своите граждани. Аз мисля, че всички в Европейския парламент са наясно, че трябва да се спазват особено строго критериите за правова държава и е, зачитането на правата на човека. Смятам, че господин Потасевич е абсолютно прав в твърдението си, че европейската политика не трябва да допуска незаконна миграция. Ние трябва да насочим нашите усилия най-вече към законната миграция. И има още един въпрос, който е особено важен най-вече за страните от третия свят. Какво искат е, повечето от тях? Какво искат и повечето от страните на нашия континент? Какво се очаква от миграцията? Много искат много страни всъщност искат мигрантите да са млади, да имат добро образование, да притежават качества, които могат да бъдат от особена полза за нашите общества. Но това, уважаеми колеги, причинява така нареченото изтичане на мозъци. Или с други думи, ние отнемаме най-умните хора в страните, които са на път да подобрят своето развитие и по този начин причиняваме забавяне на това развитие в наша лична полза. Е, и приключвам сега. Темата обхваща много аспекти. Политически, економически, финансови, е, ценности, права, които са особено важни за нашата култура. Аз се опитах да бъда възможно най-обективен при подхода ми към темата, защото това е важно и защото си струва да се работи в тази насока. Още веднъж благодаря на колегите и на господин председател. The... Благодаря ви. Искам само да ви напомня, че днес след обед гласуваме. Би трябвало да стане ясно това. Благодаря ви. Сега пристъпваме към последната точка от днешния дневен ред за тази сутрин. Това е всъщност освобождаването от отговорност за 2009 година във връзка с изпълнението на бюджета, общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3 комисия. Давам думата на госпожа Вероник Декайзер. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ми давате думата за упражнение, което по традиция не е вълнуващо за депутатите, именно освобождаването от отговорност. Все пак искам да посоча колко е важна темата. Е, важно е, защото трябва все пак да стане ясно дали разходите на европейските институции е, са били направени целесообразно и най-вече съобразно политическите линии, главните насоки, в политиката и най-вече съответно основните цели на Европейския парламент. Както казах, е, е, работата ни е техническа и политическа. Техническата страна е подготвена от Сметната палата с цяла поредица от е, препоръки между член 136 и тези, които искат евентуално да се позоват на тези страници, значи между 136 и 159 Политическо е упражнението също, защото ние имаме право да кажем дали точно това сме искали. Сега, за да може от тези пет кратки линии да бъда кратка, е, аз, пре, аз препоръчвам е, освобождаването от отговорност, като изцяло подкрепям доклада на Сметната палата и нейните и забележки. Една обща забележка. Е, като цяло има намерение на грешките спрямо предишни години. Има грешки, които могат да се разглеждат като предшестващи или последващи екс анте или екс пост но като цяло положението се е подобрило, тенденцията е положителна и е, до голяма степен това определя и моето положително становище за освобождаване от отговорност. Когато обаче навлезем в е, подробности в доклада на Сметната палата, това не значи, че все пак е, е все още няма грешки. Направени са усилия, те са довели до резултати, но е, след няколко години ще стане ясно какъв ще бъде резултата. Днес виждаме какви са тенденциите, но е, ефекта е, от разпоредбите ще бъде дългосрочен. Е, има значителен брой грешки. Вероятно, те ще бъдат обект на изменения, особено е, за 2009 година всичко свързано с външната политика и особено грешките при е, е, избиране на кандидати и е, възлагане на поръчки. Аз съм изцяло така в духа на Сметната палата и на финансовата ревизия. Те смятат, че грешките трябва да изчезнат. Това е ясно. Но някой, за някои от тези грешки че все пак е, трябва да допуснем изключителна опасност от грешка, защото е, някои от тях засягат е, така едно плаващо положение, трудно се определя всичко. Примерно в инструмента за стабилност, при данъци, при преход и така нататък. Е, ако допуснем грешки, защото е, това е желаното от нас в политически смисъл, е, тогава грешката би била допустима. По всичко останало, смятам, че трябва да се върви към нулев процент грешки, но това е, ще стане в дългосрочен план. И аз смятам, че е, е, мерките, които комисията предлага, са е, удовлетворителни. Благодаря на госпожа Льозинки и госпожа Маковей. Те са докладчица в сянка. Те са направили пет предложения за изменения. Аз оценявам измененията на госпожа Люзинг, обаче не мога да ги подкрепя. Мнението ми за тях е отрицателно. Е, това са изменения второ и трето. Е, е, другите приемам, другите приемам безусловно и те подобряват работата. Сега изменението на госпожа Сабин Лузинг е чисто политическо. Е, то, разбира се, добре дошло, защото казах, че в е, този вид работа винаги има и политическо измерение, но е, бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде предназначен за външна, мирна, гражданска, външна политика в духа на международното право. Тоест Европейски съюз да бъде партньор в света, който не прибягва до насилие, който търси само гражданско мирно разрешение на конфликти. Сега, не знам до сега дали сме прибягвали, когато и да било до насилие. Аз съм убеден пацифист, но когато е, трябва да се търсят граждански разрешения, е, трябва да се търси мирно разрешение на кризите, но аз съм за Европа на отбраната и в рамките на международното право не можем да изключим е, военни действия и съюзът е, да бъде е, нашият съюз, да бъде мирен, а НАТО и останалите да се оправят. Това не може да бъде нашата позиция. Е, за да бъда вярна на тази позиция, ще кажа да, но при изключителни случаи не можем да изключваме нещо друго за сега Изменението ми се струва твърде категорично. И по точка 3, по изменение 3, госпожа Лузинг а, заличава изключителни случаи, приемам а, процентна грешка, примерно е, след конфликт, слаби правителства или когато е, просто обстановката не е стабилна и може да има грешка. Аз не приемам принципа на грешката като такъв, е, но все пак допускам грешка и затова оставям текста в доклада. Това е което имам да кажа. Не е огромно. Най-важното е все пак е, да освободим от отговорност е, е, комисията. Положително становище. Благодаря ви, казва председателя. Госпожа Люзинг. <clears throat> Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Декайзер, че толкова подробно сте се занимала с моите изменения. Съжалявам естествено, че Вие не можете да се съгласите с това изменение предвид критичната външна политика, въпреки че може би бихте гласувала положително за него. Аз няма да изменям предложението за изменение по начин, който да не отговаря на моите лични убеждения, убежденията на моята политическа група. За това Искам сега да се спра на другата точка, която засегнахте като последна във вашето изказване, а именно точката във връзка с параграф 4, където става дума за е, изключителни случаи на рекрутиране на войници. Мисля, че това не можем да го подкрепим. Тук е, ще трябва да се е, предвиди е, така генерална възможност за освобождаване от отговорност при такъв тип грешки Обосновката е твърде неспецифична, твърде общо издържана, така че в случая не би могла да се предложи. Аз мисля, че е, трябва да запазя моето мнение за заличаване на параграф 4 по тези причини. Благодаря. Бихте ли отреагирали, госпожа Декайзер? Госпожа Декайзер, бихте ли отреагирали? Не, господин председател. Зачитам позицията на госпожа Лъзин. Само искам да кажа по текста, че не става въпрос за общо, става въпрос за извънредно. Но все пак това е докъдето можем да стигнем. Добре. Благодаря. Напомням ви, че гласуването е днес след обед по този доклад. И така, с това можем да приключим сутрешното ни заседание. Ще се видим отново този след обед. Благодаря ви. Thank you very much. Nice. Nice. <laughs>